Уважаеми колеги, продължаваме с нашето заседание. Е, искам да приветствам сърдечно госпожа Василио, член на комисията в областта опазване на здравето. Това е тема, която представлява интерес за всички 27 държави членки на Европейския съюз. Добре дошли тук в нашата комисия. Имаме много амбициозни и ангажирани членове. Сред нас и наред с темата околна среда, от голямо значение е и темата опазване на здравето. Днес вие ще ни уведомите за най-новото относно грип H1N1. Това е една тема, която представлява интерес за цялата общественост и бихме желали с вас да обсъдим тази тема. Разполагаме с час и половина и в зависимост от изказванията ще постараем всеки да може да вземе думата. Давам ви думата, госпожо комисар. Благодаря, господин председател. Уважаеми депутати, за мен е голямо удоволствие да говоря пред вас за пръв път след изборите. Аз Имах много конструктивни отношения с тази комисия при предишния мандат на парламента и съм уверена, че тези добри отношения ще продължат и в бъдеще. Както каза председателят, аз бях помолена да ви представя доклад за това какво правим през последните няколко месеца във връзка с вируса H1N1. Бих желал в началото да ви запозная с текущото положение, след което да очертая усилията, които полагаме за управлението и за подготовка на обществеността. От днес всички страни от Европейския съюз и ЕФТА са съобщили, че имат случаи които са повече от 55 000 в Европа. Тук обаче трябва да добавя, че много от страните спряха да броят новите случаи, затова тази цифра не е надежна. Тя сигурно е доста по-висока. И около 350 000 са случаите в световен мащаб. Но тъй като вече Казах, че няколко от държавите вече спряха да съобщават за новите случаи на заразени и затова цифрите са по-високи. Инфекцията е най-голяма сред групата на лица от 5 до 24 годишна възраст. Най-много хоспитализирани са до 4 години. За щастие повечето от тези заболели прекарват грипа в лека форма, но въпреки това в Европа има 170 смъртни случаи. Повечето от жертвите са хора, които са имали сериозни здравни проблеми. Според експертите от Европейския център за контрол и предотвратяване на заболяванията, Смъртните случаи в световен мащаб са сходни на тези, които съществуват при сезонния грип, т.е. между 250 000 и 500 000 души годишно. Но това не означава, че пандемията или сезонния грип са безопасни. На базата на анализа за това как се развива пандемията в Южното полукълбо, ECDC прави разчети, че при най-лошия случай до 30% от населението в Европейския съюз може да бъде заразено с вируса, вируса през зимния сезон. Освен това, съществува риск, че с течение на времето грипният вирус може да мутира и да стане по-патогенен. В подобен случай резултата от е, инфекцията може да бъде по-сериозен. Това ще бъде огромно предизвикателство за управлението на общественото здравеопазване и ще засили натиска върху здравните услуги и върху економиката като цяло. Трябва да имаме предвид, е, че грипните пандемии са почти неизбежни. Въпреки това, абсолютно наложително е да бъдем добре подготвени, за да сведем до минимум ефекта от пандемията. Разбира се, техническите възможности, бюджетните ресурси и структурите за подготовка не са еднакви във всички държави членки. В някои има по-добри условия за справяне с положението, отколкото в други. Ето защо е необходимо да има координиран взаимно подкрепящ се подход в Европейския съюз, за да може да се реагира по най-ефективен начин на кризата. С течение на годините държавите членки разработват планове за готовност, като поставят акцент върху координацията на мерките за превенция и контрол и като засилват капацитета си, за да се справят с грипни пандемии. Преди това Европейската комисия определи като приоритет подготвянето за справяне с грипна пандемия. През ноември 2005 година комисията прие съобщение за планиране за подготовка за справяне с грипна пандемия. Те включват инструменти и механизми за подпомагане на държавите членки. Ние сме добре подготвени, тъй като откакто възникна огнище на грип, държавите членки координират усилията си на базата на плановете за подготовка, които са изготвили. С подкрепата на ECDC комисията води тези усилия на координация в съответствие с законодателството свързано с заразните заболявания и на заключенията на изваредният съвет по здравеопазване от 30 април. На базата на тази координация беше задействан инструмент за спешни действия в здравеопазването, целта на която е да се провеждат регулярни срещи с органите за обществено здравеопазване в държавите членки за обмен на информация по епидемиологичната ситуация, както и за мерките, които се предприемат за справяне с епидемията. Комисията се подпомага в тази задача от Комисията на Европейския съюз за здравна сигурност, в която членуват представители на националните правителства. Това е орган за сътрудничество и координация с фокус върху обмен на информацията, върху заплахи свързани с здравето. От началото на тази епидемия сме провели 30 конферентни срещи с представители на държавите членки и с органи от третия страни, както и с Световната здравна организация. Протоколите и докладите от тези срещи се разпространяват сред заинтересованите е, страни, а в резюме могат да бъдат намерени на вебсайта на Генерална дирекция здравеопазване и защита на потребителите или Генерална дирекция Санко. Сега се провеждат е, срещи веднъж седмично в резултат на координационните усилия Европейската комисия и държавите членки приеха редица ключови решения, целта на които е ефективното управление на пандемията. Нека да спомена някои от тях. Ние излязохме с основни насоки за управлението на различните случаи и за лечение, както и за мерки, свързани с защита на здравните работници. Също предоставяме консултации за защитни мерки, <clears throat> съвети свързани с затварянето на училища, кои групи да бъдат приоритетно вакцинирани, както и каква практика да се следва при пътувания. Също има предоставена обща дефиниция, която е в подкрепа на диагностицирането. В началото на годината Европейския парламент ускори процедурите, които ни позволиха да предприемем нужните мерки за наблюдение върху H1N1. Ако положението се повтори по-късно през есента, надяваме се да получим същата подкрепа на парламента, за да можем да реагираме бързо на бързо променящото се положение за да укрепим координацията в различните отрасли и в държавите членки, на 15 септември Европейската комисия прие съобщение, което обединява основните въпроси и мерки за справяне с пандемията в един общ доклад с три основни цели. На първо място да бъдат очертани основните постижения в сътрудничеството в Европа с участието на държавите членки, комисията и основни международни партньори за справяне с пандемията от началото на избухването им. Това изисква достъп до най-съвременните научни постижения чрез европейските агенции, като ECDC и Европейската агенция по лекарствата. Също има съгласие между държавите членки и техните органи за общ подход, свързан с затварянето на училища, за пътуващите, както и за групите, които приоритетно да бъдат вакцинирани. Втората цел е свързана с някои по-широки въпроси, които са свързани с социално-економическите последици. Третата цел се отнася до някои от по-конкретните предизвикателства на справяне с пандемията, като разработване на вакцини и антивирусни средства, осигуряването на вакцини и стратегии за вакциниране, подкрепа за трети страни, както и гарантиране на ефективно информиране на обществеността. Тези конкретни въпроси детайлно са описани в пет работни документи, които са приложени към съобщението на комисията. Този пакет дава основа за дискусии на извънредната среща на министрите по здравеопазването от Европейския съюз на 12 октомври. За да се отговори по най-ефективен начин на пандемията, ние работим и в тясно сътрудничество с основни световни партньори. На 11 септември аз бях домакин на, на специална министерска среща на глобалната инициатива за здравна сигурност. Това са страните от Г7 плюс Мексико. Дискусиите бяха насочени в голяма степен върху вакцинирането и подпомагането на трети страни. Тази група се оказа изключително ценна за гарантирането на международен обмен на информация и за координация от самото появяване на вируса. Сега, преминавайки към важния въпрос за ваксините, трябва да кажа, че миналата среща ЕМЕЯ, това е Европейската агенция по лекарствата, знае, че по-късно ще се срещнете с директора на тази агенция, така че ЕМЕЯ публикува положителни становища, препоръчвайки двете вакцини за справяне с пандемичния грип, за да могат те да се прилагат на пазара на Европейския съюз. Искам също да потвърдя, че комисията също финализира тези разрешение за пускане на пазара вчера. Освен това, комисията излезе с препоръки и основни насоки за стратегии за вакциниране, както и за набелязване на групи, които да бъдат приоритетно вакцинирани. Тези препоръки вече бяха прияти от Комитета по здравна сигурност. Целта е да се подкрепят държавите членки при прилагането на техните стратегии за вакциниране. Господин председател, уважаеми депутати, ефекта от пандемията H1N1 за сега а, са сравнително ограничени. Независимо от това обаче, ние трябва да действаме изключително предпазливо при боравенето с а, новите грипни вируси, защото знаем от предишен опит колко непредсказуеми могат да бъдат тези вируси. Когато се срещнахме на 11 септември с нашите международни партньори и СЗО, много добре се спомням какво беше казано от един от експертите от СЗО, че никой, никой не може да е сигурен как ще се развие този вирус. Да се надяваме, че ще остане също толкова безобиден, колкото сега, но е възможно да стане доста сериозен и за това ние трябва да бъдем подготвени. Ние със сигурност сме добре подготвени и трябва да продължим да сме бдителни, тъй като наближава зимния сезон и трябва да гарантираме пълна защита на нашите граждани от тази, забра, тази заплаха и да можем да предприемаме бързи мерки и да реагираме максимално спешно. Разчитам на ценната подкрепа на Европейския парламент и в частност на вашата комисия. Благодаря ви за вниманието. Госпожо към комисар, благодаря ви за вашето представяне. Усилията от страна на комисията и на държавите членки са в посока добра подготовка с справяне с проблема на вируса. Положението не трябва да излиза от контрол. Ние чухме отделните етапи, планът за действие. Аз самият ще се вакцинирам срещу обикновения грип, разбира се. Всеки решава за себе си дали да го направи или не. Аз е, разбрах, че вече е готова вакцината и за другия грип, за когато говорим. И с колегите ще обсъдим как ще се разгледа този въпрос от експертите. Започваме с Петър Лизе. Благодаря, господин председател, госпожо комисар. Благодаря ви за вашата презентация и за вашата ангажираност по този въпрос. Наистина е важно комисията да предостави координирана помощ на държавите членки, защото става въпрос за една пандемия. И няма да получим разбиране, ако имаме най-различни стратегии и мерки, които не са съгласувани в отделните държави членки. Благодаря ви специално за препоръката за затваряне на училищата. Има дискусии в отделните държави. Бразилия е държавата, в която има най-много смъртни случаи. Там са затворени училища в продължение на три седмици и като резултат децата се срещали извън училището. А, и търговските центрове са правили реклама за привличане на децата като клиенти. Просто хората трябва да се научат да, как да избегнат инфекциите. Два въпроса за ваксините и за медикаментите. По моя информация има одобрение има одобрение за всички групи от населението. Могат да се вакцинират и децата. Следното заседание госпожа Якоб от Център за профилактика и контрол каза, че а, вакцината е сигурна и за, както за деца, така и за възрастни. Но а, а, има една много смешаваща информация, че едва на пролет да се вакцинира децата, което а, поред мен не трябва да е така. Децата трябва да се вакцинират възможно най-бързо относно Относно антивирусните медикаменти, в момента няма достатъчно в наличност. Трябва да имаме и гарантирана сигурност за медикаменти, които се използват за деца. Това е нещо, което много ме интересува. Аз знам и това ме води към моят последен коментар, че господин Ферхойген е отговорен за одобряването на а, антивирусните медикаменти за ваксината. Председателят Барозо трябва да а, помисли как ще състави новата комисия. Имам личен въпрос към вас. От гледна точка на опита през последната година, а, дали правото а, за одобряването на а, вакцината трябва да е в компетенциите на комисаря за по здравеопазването или не. Благодаря ви, казва председателят. Приветствам а, изпълнителния директор на ЕМЕА. Той седи горе. А, ако имате специални въпроси към ЕМЕА, може да се обърнете към него. Той след обяд ще а, бъде оратор тук в, сред нас. Госпожа Берет. I, I you... Благодаря, господин председател. Ще обсъдим въпроса с господин Лангрен по-късно днес. Няма да се спирам на въпроса за политиката по отношение на фармацевтичния отрасъл. Госпожо Василио, аз винаги съм впечатлена, когато ви слушам, но когато се върна в е, моята страна или отида в друга страна от Европейския съюз, е, е, тези впечатления ме напускат. Вие говорихте за всички тези срещи, тези аудиовизуални конференции, които са 30 на брой с участието на хора от цял свят. Но хората продължават да са зле информирани. Казах това и на госпожа Джейнас. Важно е да сме а, подготвени, да имаме нужните съвети, да действаме предпазливо. Има недостатъчна информация. Информацията е в различен обем, на различните места. Тя не достига до всички училища или офиси по еднакъв начин, в еднакъв обем и хората не знаят какво да правят. Дали да се ръкуват, да или не. Дали да се целуват или не. Дали да се опитват да избягнат ползването на метро и прочие. Това е съвсем простичка информация. Ако не може да се постигне това след толкова много срещи, какво можем да очакваме? На следващо място за предпазните мерки. Към края на август-септември, преди откриването на учебната година, се оказа, според традициите в съответните държави членки, не всички училища разполагаха с дезинфекционни материали на входа. Това се отнасяше и за предприятия, за офиси, така че да могат хората, когато влизат в дадена стая, и да се дезинфекцират ръцете. Но какво се случва, ако хората наоколо кашлят или кихат? Има обикновени неща, които обаче хората не знаят. Предохранителните мерки that is not existing and that would be part of with a lot of other precautions. And I come to the more important parts which are prepared. И така, последващите по-важни не за подготовката. Отново се споделя много ентусиазъм, обикновено сред колегите, които са депутати за пръв път. Има също широка подкрепа за купуването на вакцини, за медикаменти. Знаем, че това не е отговорност на Европейския съюз и не трябва да бъде в бюджета на Европейския съюз, но така или иначе беше гласувано. Това е отговорност преди всичко на държавите членки. Доколко са готови? Ако не са готови в достатъчна степен, защо? И нека госпожа Масилио да, по, да посочим точно кой не си е свършил работата в държавите членки. И в кой момент а, могат да осигурят а, нужните легла за болните в болниците, колко медикаменти, колко вакцини могат да под... осигурят. На следващо място, осигуряването на консултации на хората. Да кажем на хората това, което трябва да знаят. Хората не знаят дали да се вакцинират или не. Трябва да бъдат посъветвани и това да се случи в всяка държава членка. Широката общественост да е запозната с тези въпроси. Също какви материали да се използват. Това е работа на имея, но все пак можете ли вие да помогнете за това? Искате ли да отговорите вече? Съгласна съм с вас, че нашата отговорност е да се погрижим всички държави членки да разполагат с една и съща информация, едни и същи указания от нас, едни и същи съвети, и да се разберем за това да предавам информация по един и същи начин на гражданите. Ако аз обаче се опитам да направя повече от това и започна да питам министрите какво правите за това и какво правите за онова, те ще започнат да ме обвиняват, че им се меся в работата. Така че положението ми е малко деликатно. Ние се стараем да предоставим цялата необходима информация. Раз... Имаме документи, в които казваме как да информираме гражданите, какви съвети да даваме на пътуващите и така нататък. Но в крайна сметка министрите на здравеопазването са онези, които прилагат мерките на практика и зависи от тях дали ще следват указанията, които ние им даваме или не. Необходимо е гражданите да се информират. Когато пътувам държавите членки, някои ме питат, абе наистина ли е сериозно, вече никой не говори за това. Може би и не трябва да се обръщаме толкова много внимание. Ето защо аз настоявам пред министрите на здравеопазването, че трябва да останем бдителни. Може би в крайна сметка ще ни обвинят, че сме направили повече, отколкото е необходимо. Само, че е по-добре да ни обвинят, че сме направили повече, отколкото е необходимо, отколкото а, нещата да вземат неприятен обрат и да се окажем неприятни. Вярно е, че сме провели повече от 30 видеоконференции с представители на държавите членки. Постигнали сме съгласие по много въпроси, но в крайна сметка зависи от тях дали ще прилагат а, тези неща или не. Корин Лепаш. Госпожо комисар, разбира много добре всички трудни въпроси, свързани с субсидиарността, но както каза господин Лизе, преди няколко седмици разговаряхме с госпожа Яков, която ни каза, че когато ваксината бъде готова, след като се издаде разрешение, ще се а, е, прилага върху здрави възрастни лица. Децата, лица с е, имунни заболявания, сматици и така нататък – няма да могат да ползват вакцината, тъй като изпитанията, изпитанията върху клиничните, върху страничните ефекти ще започнат през ноември. Аз бих искала да знам дали комисията е приела тази позиция. Трябва да кажа, че съм малко удивена и не разбирам много добре защо в някои държави се казва ще започнем с по-уязвимите лица, докато госпожа Якоб застъпи противоположното мнение. Това беше първото. Вторият въпрос беше създаден от колегата Ривази е въпросът за състава на ваксината и добавките. Малко специализиран въпрос, и господин директорът може би ще отговори, но въпросът е много важен, защото искаме да знаем как се произвежда ваксината, какви допълнителни вещества има в нея, има ли алумини, има ли следи от други вещества. Очевидно е не бива а, вредните страни на ваксината да са повече от полезните. Това са въпроси, които си задават много от нашите съграждани и това е причината, поради която го задавам и аз. Заповядайте. Господин Лотгрен по-късно ще вземе думата. Франсуаз Гростет. Благодаря, господин председател, госпожо комисар. Винаги сме много щастливи да ги видим в нашата комисия. Не за първи път говорим за този грип H1N1. Има въпроси, които трябва да се отправят по-скоро към господин Лонгрен. Но сега искам да кажа няколко думи за необходимостта от информиране и комуникация. Дори в държавите членки, в които има добър обмен на информация, има пълно объркване. Объркване между сезонния грип и е, грипа H1N1 защото някой от, някой, някой от нашите съграждани казват, е, сезонния грип не е страшен, не е опасен, е, умират известен брой хора всяка година, ама не е чак толкова страшно. Ако хаш едно, е едно е като него, ми от какво да се плашим? Само, че информацията, с която разполагаме, а и вие го казахте, Вирусът е непредсказуем, не знаем как може да еволюира. Ето защо е необходимо да предвидим превенция. Бих искала да знам, госпожо комисар, как смятате да отговорите. Още повече, че има и полемика по това, че някои лекари казват, че нямат намерение те самите да се вакцинират тъй като има част от гражданите, които трябва приоритетно да се вакцинират. Сега, как бихте отговорили на това, след като а, общо практикуващи лекари казват, че те не смятат да се вакцинират? Ако по нещастие през зимата възникне сериозна пандемия, ако вирусът еволюира, така че броя на смъртните случаи е по-голям от предвиденото, по какво, какво ще се предприеме? Третата французойка, госпожа Ривези. Благодаря, господин председател. Аз имам поредица от въпроси. Първият е свързан с разрешителното. Изненадана съм, че Министерството на индустрията ще вземе решение за издаване на разрешително за ваксината. Мен ми се струва, че министра на здравеопазването би трябвало да е този, който отговаря по въпроса. Когато гледам документите на ЕМЕА, не виждам дали има клинични данни за децата и бременните жени. Има данни само... Данните, с които разполагаме, са екстраполация, т.е. използва се ваксината, правя се опити и тъй като работи върху H1, е, върху H5 N1 работи, значи трябва и върху H1 N1 също да работи. Другите документи, с които разполагаме, ни се казва, че няма данни за деца по 3 години. Някои казват 17 години. Няма никакви данни за бременните жени. Когато видим кое е уязвимото население, Говори се за деца с астма и така нататък и бремени жени. Ме ми се струва, че има противоречие между разрешителното, което се издава и недостига на клинични данни. Второ, поемането на отговорност. Вчера се срещнах с представители на лабораторията Новартис. Е, издаването на разрешително е в процес и на въпроса кой, носи, кой ще носи отговорност при евентуални странични ефекти ми казаха, че лабораторията носи отговорност само за качеството на ваксината. Агенцията по лекарствата издава разрешително, така както и комисаря, и държавите са онези, които носят отговорност за използването. Моят въпрос е, ако се вакцинирам, имам една, аз имам неврологично заболяване, към кого да се обърна? Правителството, ЕМЕА, Европейската комисия, кой носи отговорност? Не бих искала онова, което става в Съединените щати, където лабораториите имат имунитет, да, също да се получи и в Европа. В Европа лабораториите носят отговорност. По-нататък. Искам да кажа няколко думи за лабораторията Бакстер. Миналата година произведе една вакцина, кои, в резултат на която почина човек в Чехия. В Австрия заведено дело смесиха вирус в ваксината, което предизвика един смъртен случай. Въпросът, който ви задавам, госпожо комисаре, каква е надежността на протокола за сигурност на лабораториите? И последния въпрос – какво ще предприемете, за да може в протокола за фармакобдителност да има независими експерти, гарантиращи наблюдението на вакцинираните, да има независими проучвания, а не проучвания, финансирани от фармацевтичните лаборатории? Благодаря. Надявам се, че съм запомнила всички въпроси. Дали вакцината е безопасна за деца и бремени? Разбира се, ние ще имаме експерт, който ще може да отговори по-подробно на тези въпроси след мен, но аз искам да ви кажа какво на мен ми е известно. Зная, че Емея публикува своето а, становище и в него се казва, че нямат основание да считат, че тази вакцина е опасна за деца и бременни. Около 9000 клиничес... клинични изпитания са направени до момента. Те са поискали също от съответните фармацевтични компании да продължат клиничните изпитания поне за още 8000 души, като се поставя акцент върху децата и бременните жени. Те считат, че тъй като моделът на производството на вакцини е един и същ за грипа през последните 20 години, имат основания да вярват, че тази вакцина няма да се държи по различен начин в сравнение с предходните вакцини. Но в директивите за фармакологичната бдителност има строги изисквания за това всички заинтересовани компетентните органи в държавите членки, които отговарят за разрешенията, имат за свой дълг да съобщават за всеки страничен ефект, който констатират ЕМЕЯ и ECDC следят този процес много внимателно, за да могат в случай, че има доказателства за странични ефекти, ЕМЕЯ по всяко време може да промени своето становище. Разбира се, разрешенията за пускане на пазара ще бъдат също променени при необходимост. На следващо място, сезонният грип действително е сериозен въпрос и аз не съм съгласна с онези, които твърдят, е, че не е сериозен въпрос, е, защото аз казах, че тя води до смърт на между 250 хиляди и 500 хиляди души годишно. Затова не бива да подценяваме сериозните последици от този тип грип, въпреки че за сега смъртните случаи са сходни с тези, които се предизвикват и от сезонния грип. Относно а, информирането на обществеността, това е, по мое мнение, е изключително важен въпрос. В съобщението на комисията и работния документ, който е насочен към обществеността, и на 12 октомври, когато обсъдим този въпрос с министрите на здравеопазването, ще предложим да определим един ден, в който да разпространим във всички държави членки една и съща информация, съдържаща съвети към обществеността за вакцинирането и прочее. Тоест, трябва да има една обща информация за населението, стига министрите да се съгалят, съгласят да следват този подход. Надявам се, че отговорих на всички въпроси. Благодаря. Следващия оратор е, Томас Бойман. Господин председател, благодаря. Искам да направя комплимент на госпожа комисар, комисаря, че тя е работила много прилежно и усърно по този проблем, въпреки че не всичко е било безпрепятствено. Относно страничните ефекти, от гледна точка на опита мога да кажа, че малки, малкото странични ефекти се появява, когато са и, ам, инжектирани 1 милион пациенти. А, как как е регулирано това да държавите а, членки, кой поема отговорността в случай на такъв страничен ефект? А, кой гарантира, че ваксините а, не съдържат метали или алумини? В САЩ много бързо а, успяха а, да произведат един допълнителен продукт Тук с този пример ам, можем да направим същото и в Европейския съюз и комисията да се ангажира все още повече. Е, целите е, развития, които продължават, е, се наблюдават много малко от пациентите. В България има много гранични постове и всеки, който влиза или излиза от България, трябва да представи удостоверение, че няма свински грип. Ако няма такова удостоверение, трябва да плати 80 евро. Това не отговаря на общностното право. И аз ви моля да се занимаете с този случай. Това сега даваме думата на госпожа Първанова от България. Uh, Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожа комисар. Аз съм впечатлена от подхода ви. Не за първи път провеждаме дискусия по грипни епидемии или пандемични опасности – Проведохме такава и за птичия грип. А сега за свинския грип. Надявам се, че следващия път няма да се налага да говорим за рибния грип. Трябва да имаме по-практичен подход, да не се паникьосваме. Вие казахте, че няма доказателства за това, че този вид грип води до повече смъртни случаи, отколкото сезонният грип. Вие също посочихте множеството мерки, които са предприяти за сътрудничество и съвместни мерки на държавите членки. Мисля, че това е подходът, който трябва да следваме. Основната роля на комисията едва ли е да казва на хората как да се къпят и какво да правят и то сега, през 21 век. Относно а, риска за използването на ваксината, тъй като а, процедурата е доста ускорена, дали ще се спазат всички изисквания за фармакологична бдителност. Що се отнася до бременните жени и децата, страдащи от астма. От тях, за тях не се изисква да се слагат каквито и да е грипни вакцини. Но моят въпрос е следният. Хората, които имат здравни проблеми, са тези, които са най-засегнати и смъртните случаи сред тях именно са най-много. Същевременно те не могат или от тях не се иска да се поставят вакцини. Затова струва ли се да подчертаваме този факт или просто да извършваме само информационна кампания, комисията да събира информация, за да видим каква е смъртността и заболеваемостта при свинския грип комисарят. Както тъй като Антония ни отговори на въпроса, който беше свързан с България, аз ще отговоря. А, службите ми ме информират, че са направени запитвания за изискването на сертификати на границите, дали дадено лице е заразено от грип или не. Беше подчертано, че това не е официалната правителствена политика. Може би има отделни лица по границите, които са взели самостоятелно това решение по собствена инициатива да изискват такива сертификати. Относно въпроса дали съм сигурна в безопасността на ваксината, аз искам да кажа, че аз вярвам в агенциите, които имаме, иначе защо да имаме такива научни агенции, които да ни съветват. Имам пълно доверие на ЕМЕА, на ECDC. И след като те твърдят, че вакцината е безопасна, аз им вярвам. Познаването на последиците за лица, които имат здравни проблеми и какво ще се случи, ако такова лице не бъде вакцинирано, изискват да се направи преценка на ползите и рисковете. И се оказва, че ползите са повече от рисковете, затова в крайна сметка лекарят е този, който ще каже на лицето дали да бъде вакцинирано или не. Но Съвета от Емея е, че в този конкретен случай ползите са повече от рисковете. Беше зададен по-рано въпрос, на който не отговорих. За това кой носи отговорност, ако нещо се провали. На първо място отговорност носят производителите. Това е общо правило, че производителите носят първостепенна отговорност. На следващо място са лицата, които съветват хората. И на трето място е националното правителство, което е издало разрешението за пускането на пазара на дадено лекарство. Тоест имаме три нива на отговорност. Относно ваксината, която не съдържа съставки на метали. Не мога да отговоря на този въпрос. Можете да го поставите по-късно на директора на ЕМЕЯ. Председателя Филип Жова има думата. Благодаря, господин председател, госпожо комисар. Имам и няколко въпроса. Първият. Във вашето експозе вие казахте, че смъртността от грип H1N1 не е по-висока, отколкото на сезонния грип. Отбелязвам това с интерес, защото много научни публикации от юни и юли представят различни данни. Някои говорят за смъртност, която е 4 пъти по-висока от тази на сезонния грип. Това е важно, очевидно, защото Четири пъти повече заразени означава вероятност от четири пъти повече починали. Разбира се, научните изследвания се осъществяват, се продължават и може би е, заболезваемостта и смъртността през юни, юли, август е намаляла. И ако правилно съм разбрал, специалистите вече е, говорят за доста по-ниска смъртност. Аз поделям напълно вашето становище. Е, необходимо е ваксината да няма вторични е, странични ефекти, само че като всяко лекарство винаги има такива е, ефекти. Въпросът е дали как изглежда съотношението вреда-полза? Може да е, е при неврологичните заболявания е, рискът е едно на, към милион и не трябва да чакаме клиничните ефекти от новите вакцини, които показват тези рискове, защото по дефиниция рисковете са слаби липсата на страничен ефект е, означава, че може би не са използвани достатъчно, достатъчен брой пациенти. Третият въпрос е свързан с ваксината, но може би този въпрос следва да бъде зададен в следващата част на дебата. Някои държави членки имат по-големи запаси, други по-малко. И въпросът ми е докъде е стигнало снабдяването с вакцина? Има ли опасност да се окажем в ситуация, в която държавите членки от Европейския съюз няма да имат вакцина, а други ще имат? И как може Европейския съюз да играе роля при разпространяване на вакцината. Вие как да се направи така, че всички да имат достъп до, до вакцината, независимо от националната политика? Благодаря, господин Живан. Сега господин Салваторе Татарела. Господин председател, благодаря, госпожо комисар, за това, че бяхте тук на тази размяна на мнения. Благодаря за информацията, която предоставихте за състоянието на нещата, както и за мерките за борба с грип H1N1. Разбирам, че вашето мнение е, че ситуацията е под контрол. Макар, че също така смятате, че ситуацията може значително да се влуши. През последното десетилетие птичи грип, острото, синдрома ТОРС, и други е, е, епидемии. Говорят за това, че някои зарази могат да се предават от животни на а, хора, но и от хора на животни. И така, когато говорим за превенция, трябва да сме наясно, че не сме в състояние да избегнем значителни загуби, както сред хората, така и сред животните. И моят въпрос е дали според вас можем да говорим за интегриран подход към наблюдение на животински болести в световен мащаб. Е, ние трябва да можем да е, преодоляваме ситуацията. Цените биха били много високи, но трябва да имаме преди, че 75% от епидемиите през последните 60 години са резултати от патогени, е, предавани от един вид на други. През последните 60 години 104 140 милиарда е, са, е, е цената на, е, на вакси, на заболявания, на епидемии. Можем да си представим какво означава това за економиката, за промяната в начина на живот, промяната в начина на хранене, Ето защо моят въпрос е не следва ли да намерим едно решение, насочено към сътрудничество между ветеринарната и хуманна медицина, за да разполагаме с ефективна глобална система. Тя ще бъде полезна и за човешкото здраве, и за економиката, и за търговията. Трябва ни глобален механизъм за наблюдение, който да ни дава възможност да следим тези зарази. Трябват ни превентивни мерки. Трето, трябват ни мерки за биологична сигурност, за да спрем разпространяването на болести на заболявания. Също така трябва да направим всичко възможно, за да разполагаме с данни, така че да се управляват данните. Освен това ни трябва е, сътрудничество между центровете за високи постижения. Трябва ни многодисциплинарен подход – благодарение на което ще можем да управляваме добре цялата система. И така, като цяло, ние трябва да работим на широк фронт, да бъдем а, активни, а, а не да изоставаме и да се водим след събитията. Благодаря. Татьяна Сарева. А, действително, не считам, че трябва да казвам на хората как да се къпят, а, как да се къпят или как да се перат. А. Нашия колега Дагмар спомена а, за кърпичките за дезинфекция. действително трябва да се поддържа добра лична хигиена и се налага да се използват и такива кърпички понякога. Но най-важното е да се предоставя ясна и точна информация. Аз съм говорил за ситуацията в Румъния с представители на нашето Министерство на здравеопазването и от тях научихме, че най- Уязвими сме, когато пътуваме с самолет, когато сме на летище. Имате ли конкретни изследвания за това как влияе използването на самолети и на летища за разпространението на този грип? Да, мисля, че получих достатъчно въпроси. Относно смъртността, Не зная къде сте видяли, че има 4 пъти по-висока смъртност при H1N1 в сравнение с сезонния грип. Казахте, че сте видяли тази информация през месец юни. Доколкото се спомням, това никога не е било така. Информацията обаче е в непрекъснато развитие. Сега вече Имаме опита, който наблюдавахме в Южното къл... полукълбо. И ние получаваме ежедневна информация, ние следим много внимателно каква е смъртността, каква е заболеваността в всяка страна. Информацията, с която разполагаме сега, показва, че смъртността е същата, както при сезонният грип. Почертах и по-рано, че ситуацията може да се промени, но за момента нещата стоят така. За да преценим дали а, дадено лице да бъде вакцинирано или не, е въпрос, който се оставя и на преценката на самото лице, следвайки съвета на своя лекар, като а, се отчита съотношението между риска и ползата. Вие поставихте интересен въпрос за това доколко снабдени с ваксината са различните държави от Европейския съюз. Спомням си, че по време на френското председателство ние обсъждахме въпроса за запаси от ваксини в европейски мащаб. И тогава всички държави членки ясно подчертаха, че искат да имат собствени запаси и не биха искали Европейският съюз да прави това вместо тях. Всеки министър трябва сам да прецени за собствената си страна колко дози вакцини са необходими – има доста много различия между държавите. Има държави, които са поръчали вакцини за цялото население, други за половината население, трети страни за 20% от населението, а има и държави, които нямат предварителни договори за закупуване на вакцини. Дали ще позволим тези държави членки да бъдат изложени на тази здравна опасност? Със сигурност не. Моите усилия са насочени към това да се координират усилията на държавите членки, да има държавни поръчки за доставка на вакцини и сега се намираме в процес на търг, който, в който участват 10 държави членки. Същевременно, нези държави членки, които вече са поръчали доста много вакцини и скоро сигурно ще има становище, че за сега една доза е достатъчна, въпреки че за сега се твърди от ЕМЕЯ, че са необходими две дози. В САЩ обаче преценяват, че са необходими само една доза. Но може би ЕМЕЯ по-нататък също ще промени своето мнение и ще каже, че една доза е достатъчна. И страните, които са поръчали огромни количества, проявяват готовност да продадат част от ваксините на други страни. Те участват в усилията, които ние полагаме, за да се осигурят вакцини за останалите 10 държави членки. Много интересен е въпроса за инфектирането на животните. Има свинеферми, които са засегнати от H1N1 в Канада, Австралия, Аржентина, сега и в Северна Ирландия, където има три ферми, които също са засегнати но имаме обща декларация от месец май от различни международни организации, ФАО, СЗО и други, които, където се посочва, че този вирус не може да се предава чрез употребата на свинско месо. Аз бях на посещение в е, Китай, поставих въпроса пред китайските власти, тъй като китайските власти смятаха да наложат ограничения е, за внос е, от, на свинско месо от пет държави членки. Но Китай членуват в трите организации, които излязоха с общата декларация и за това трябва да спазват поетите ангажименти. Те ми обещаха, че ще преразгледат решението си. Няма да бъдат налагани, може би, рестрикции, ще се изисква допълнително сертифициране, но така или иначе се очаква промяна в решението им. по въпроса за взаимното заразяване на животни и хора с грипния вирус, ние организираме една много интересна конференция, която е за общо здраве. В нея ще участват главните ветеринарни инспектори и главните лекари. Те ще обсъдят темата за връзката а, между инфектирането на животни и хора от а, грипния вирус. Но а, нашите експерти ще могат да ви предоставят по-детална информация по този въпрос. Председателят. Благодаря, господин председател. По адрес на колегите англофони, аз искам да отправя, по, да правя един призив. На английски всички говорят за свински грип, което има ефект върху нашите производители. Не говорете за свински грип, тъй като това, за това няма научни данни. Във вашето комюнике вие казвате, че има няколко категории медицински персонал. При нас има свобод... избор да се, вакци... да се вакцинирате или не, ако сте медицинска сестра или лекар. В моята сестра желанието за вакциниране не е много силно. Както го казват практикуващите, не всички болници имат регистри, които, откъдето да се разбере кой се е вакцинирал и кой не. Мен обаче ми се струва, че следва да знаем кой, защ... кой предприема мерки защита и кой не. Също така трябва да можем да предупредим сестрите да не предприемат посещение, да не работят, ако не са се вакцинирали. Госпожо комисар, как ще успеете да убедите държавите членки да, да се увеличи желанието за вакциниране? Аз нямам никаква причина да смятам, че вакцината е опасна. На мен ми се струва, че подходът на държавите членки е различен към различните групи. В моята страна се казва никаква, никакво вакциниране през първите три месеца за вакцинирането. Другите страни казват, ами точно тогава е момента, тъй като ваксината е по-малко вредна, отколкото самия грип. Други страни нямат становище. Другият ни въпрос е свързан с това, дали там е фу или друго? Какво е въздействието върху неродени деца? В рамките на проучването, финансирано от общности, някои ми казват, има известна опасност от последици върху плода при взимането на антивирусни предприятия. Мен ме интересува яснотата. Лесно е да кажем субсидиарност, пращам топката на държавите членки. Но Европейс, Европа трябва да избере един подход и държавите, и хората са достатъчно интелигентни да видят какво правят съседите. И ако гражданите видят, че през първите три месеца в Холандия жените се вакцинират, тогава и в Германия може да предприемат същото. Трябва. Това, което мен ме, аз се притеснявам от това, че се изпращат разнородни сигнали. Как смятате да се борите срещу тенденцията на скептицизма? Още двама души поискаха думата. Благодаря, господин председател. Има различни препарати. Може ли да ни кажете каква е степента на въздействие на тези различни препарати? От друга страна, когато направим сравнение между хи... мерките за хигиени, тези препарати, как стоят те едно към друго? Как изглежда положението с това? Дали се спазват хигиенни, а, хигиенни мерки или човек да се вакцинира? Какво пречи на комисията да направи една кампания за вакциниране, за да може хората в държавите членки да са информирани и тези мерки да имат реално измерение? не може нито една държава членка да се спре да, да не а, приложи такива мерки. Благодаря. Господин Шутер, накрая. Благодаря ви. Имам въпрос, свързан с от вашите отговори. Вие казахте, вярвам на име, имам и доверие. Да, вярно, е, но вашата роля е различна. Не, ролята на ЕМЕ е да анализира рисковете, да каже какви са ползите от даден щам. Вашата задача е да видите какви ще бъдат последиците върху други а, области на законодателството. Т.е. ако се съдържа живак, а, как, нарушава ли това определени а, закони? Дори ако едно нещо не е опасно, не е, но може и да не, на него може да не му бъде издадено разрешение за продажба. Надявам се, че правите разлика между анализ на риска и управление на риска. Най-напред ще отговоря на последния въпрос. Аз имам доверие в ЕМЕА и ECDC, защото знам, че те правят пълна оценка, разполагат с капацитета, знанията и необходимата информация за цялостна оценка на безопасността на всички лекарства. Ето защо е и създадена тази агенция. Не е просто за да осигурим работни места. Трябва ни научна основа, на която да взимаме решенията си. Знам, че Емея направи проучване за присъствието на живак. Аз не съм специалист по природни науки, но те могат да ви отговорят компетентно. Разбира се, наше задължение е да следим нещата, да бъдем подготвени, да променим всяко, реш... всяко взето решение, ако се окаже, че има основание решението да бъде променено. Дали, вакци... Дали трябва да се вакцинират хората в зависимост от желание или не. Аз мисля, че в крайна сметка ваксината зависи от желанието на отделния човек. Наш дълг е да предоставяме информация и ние предоставяме информация възоснова на всичко, което сме събрали. Не можем обаче да принуждаваме лекарите да се вакцинират, ако не искат да се вакцинират. Както казах, и в Европейския съюз има консенсус по отношение на рисковите групи. Това, това решение съответства на решението взето от СЗО. Рисковите групи са хора с хронични заболявания, бременни жени и работещи в системата на здравоопазването. Ние смятаме, че лекарите, сестрите и така нататък трябва да се вакцинират. От тях зависи обаче. Е, от тях обаче зависи дали ще се вакцинират или не. Ако кажат, че не искат, не можем да ги принудим. Разбрах е, за разнопосочните сигнали какво да ви кажа, разнопосочните сигнали не идват само от министрите. Толкова много хора а, дават информация. Всеки ден получавам информация за проучване, направено в една страна, което показва Хикс. Проучване в друга страна, което показва Y Всичко това води до разнопосочни сигнали и до объркване сред хората. Професионалните агенции могат да отсеят информацията и да излязат със становище. Казах обаче, че ние обмисляме много сериозно съобщение за гражданите и този въпрос ще бъде обсъден на 20 октомври всички министри на здравеопазването. Надявам се, че те ще се съгласят за съвместно комюнике за всички държави членки, поне по основните въпроси. Благодаря. Благодаря за отговорите на въпросите, госпожо комисар. Комисията ще се погрижи ще работи по този въпрос. Ще се надяваме, че ще имаме шанс а, да се подготвим във всички 27 държави членки, да предприемам альтернативни мерки. Разбира се, а, една от мерките е вакцинирането, ако то е необходимо. А, а... Надяваме се, че а, информацията ще бъде предадена на обществеността и тази информация ще бъде разпространена сред гражданите. Желая ви много успех във вашата по-нататъчна работа. Благодаря ви, казва комисаря. Благодаря за вашето търпение и за коментарите. Продължаваме по дневния ред. Обмяна на мнение с изпълнителния директор на Европейската агенция по лекарствата Томас Льонгрен. Ще го изчакаме да дойде.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 и така, уважаеми колеги, продължаваме, както казах, с дневния ред. Официално приветствам господин Томас Лонгрен, изпълнителен директор на ЕМЕА. Благодаря, че сте тук сред нас. Марко Кавалери е специалист, експерт за, по темата, която ще обсъждаме. Искам да приветствам нашия представител в ЕМЕА Джузепе Мистико. Добре дошли. Бюрлема и Йозеф Хономан. Те а, не са сред нас днес. А, господин Грен ни слуша през цялото време. слуш, слушаше нашата дискусия и слуша и въпросите, които бяха отправени. Ние искаме да чуем и вашето мнение, а, какво е положението с ваксините. Имате думата. Uh, благодаря, господин председател. Госпожи и господа депутати, благодаря ви за тази възможност за годишна размяна на мнения. Мисля, че това е първото ми явяване пред вашата пред новата комисия и се е, надявам да имаме ползотворно сътрудничество. Е, Годишната размяна на мнения е възможност да направим преглед на постигнатото през годината е, и да хвърлим поглед към това, което ни очаква. Сега основният проблем е H1N1 въпрос, който привлича вниманието и на гражданите, и на политиците. H1N1 е епидемия, за която и ECDC, и комисията, и нашата агенция са готви от доста време. ЕМА разработи насоки. Целта е да се направи бърз преглед и одобрение на ваксината. Основна, основното предизвикателство беше да се направи е, задълбочен научен преглед. Идеята ни беше прототипна вакцина, която да позволи предварителна работа в вакцината преди самата вакцина. Вакцината МОКАП има за цел да имитира окончателната вакцина по два начина. Първо, по начина по който е изградена от гледна точка на използвания метод. За подготовка на вируса, както и състава на ваксината. Второ, начина по който се използва в пациенти, които нямат защита срещу вируса. След като се идентифицира щама, производителите на ваксината могат да, да го включат във ваксината и да поискат бързо утвърждаване на промените в щама. Тази ваксина както казах, имитира ваксината на пандемията. Използва се определен метод за подготовка на вируса. Тя се използва в пациенти, които нямат защита срещу вируса. Производителите на ваксината могат да въведат щама на пандемията в ваксината. Процесът е подобен на този, който се използва всяка година за одобряване на ваксините за сезонен грип и, се основава на дълъг опит. Четири ваксини са одобрени в общността въз основа на процеса за ваксина MOCAP. Агенцията препоръча одобряването на промяна в щама за две ваксини миналата седмица. Фосетрия, произведена от Новартис и Пандемрикс на Клайн. Ваксините, които използват идеята за МОКАП, се препоръчват за възрастни, в това число бременни жени и деца а, от които са най-малко на 6 месеца, 6-месечна възраст. Продължаваме да работим с Бакстер за нова вакцина МОКАП. Позготвили сме положително становище за ваксините Бакстер. Утре ще има писмена процедура с научния комитет и се надявам, че ще успеем да вземем решение в петък. И решението беше взето бързо за тези две вакцини и ще можем а, да направим същото и за новата. Успехът на процеса говори ясно за способността на европейската система а, да да даде добри резултати в тясно сътрудничество с комисията, националните органи и моята агенция. Прозрачността и предоставянето на информация е важна част от дейността на агенцията. Създаден е микросайт в нашия вебсайт, където гражданите и здравните професионалисти могат да намерят актуална информация на всички официални езици на Европейския съюз с информация за процеса на преглед и, нова, и нови и новопубликувани документи, които описват нощната основа за препоръките на агенцията. Уебсайтът ще се актуализира редовно с предоставянето на повече информация. Проучванията включват проучвания, свързани с безопасността на ваксините, с проследяване на 9000 вакцинирани лица, за да се, проследи, за да се определи безопасността. Предприемат се мерки за улесняване на проследяемостта, така че всички случаи за, стра... за странични ефекти а, да се а, удадат на точната вакцина, партида, от които е било вакцинирано конкретното лице. Нашата европейска система реагира добре на предизвикателствата, свързани с одобряване на ваксините. Не трябва да забравим обаче, че решенията за това как ваксината ще се използва, в това число идентификацията на рисковите групи, националните кампании за вакцинация са а, решения на, държавни, на здравните власти, държавите членки, не на ЕМЕА или комисията. Ние ще продължим да предоставяме насоки. Искам да използвам тази възможност да разгледам още една тема, която привлече вниманието на комитета. И това е въпроса за антибиотиците и резистентността към тях. ЕМЕА и ECDC публикуваха резултатите на 17 септември 2009 година а, от а, съвместна дейност, която прави преглед и документира а, несъответствието между инфекциите, предизвикани от резистентни бактерии в Европейския съюз и разработването на нови антибиотици за тяхното решение – Докладът е, може да се намери на нашия вебсайт. Констатациите не са нито насърчителни, нито неочаквани. Общата констатация е, че има несъответствие между тежестта на заразите, свързани с резистентни бактерии и разработването на нови антибиотици. Няко някои от по-шокиращите проучвания на агенцията и ECDC а, говорят за това, че 25 000 пациенти в Европейския съюз умират от а, зараза а, от избраните резистентни бактерии. И резистентността в Европейския съюз срещу някои грам отрицателни бактерии се засилва. Резултатите от тази дейност бяха представени на специална конференция, организирана от шведското председателство на 17 септември и също така са предоставени на Европейската комисия. Мисля, че е много важно да се разработи една европейска и по-скоро глобална стратегия. Европейската агенция за лекарства и CDC са готови да изиграят своята роля в укрепването на такава стратегия стимул за това трябва да дойде от политическото ниво. Аз знам, че шведското председателство приема това като техен приоритет и не очаквам. Възможно е да се приеме резолюция по този въпрос. Ще спра тук, тъй като знам, че ще има много въпроси. Господин председател, вече чух някои от въпросите. Не знам дали да започна с конкретен въпрос или да дам, да дадем възможност на депутатите да зададат въпрос. Благодаря ви за информацията. А, моля колегите, които имат въпроси, да ги зададат и след това вие ще допълните и за това, за което не е попитано. Благодаря, господин председател. Ще бъда кратка, тъй като много неща вече бяха казани. Най-доброто е да имаме добра информация от добър източник, така че благодаря за вашето присъствие. Много е хубаво, че се използва ускорена процедура за пускане на пазара на ваксината, тъй като въпросът е неотложен и не можем да губим време, само че трябва да сме сигурни, че има и съответни процедури за общи лекарства. Защото ако излезе нов медикамент, който е резултат от бърза процедура, при, то, при това ново лекарство, трябва да можем да разполагаме с него бързо. Искам да ви задам въпрос за дозировката предписаните дози за ваксината. Според вас, вие предписвате една единствена доза, но много страни по света в миналото се ориентираха към необходимостта от поръчка на две дози за лице си. Вакцинирането да стане на два пъти в интервал от няколко седмица. Може би това може да стане в рамките на международната солидарност. И последният въпрос, който ще задам е можете ли да ни кажете няколко думи за прочутите добавки? Госпожа комисарят вече ни го каза точно. Разбира се, няма нулев риск, но възможно е да има рискове свързани с наличието на а, допълнителни вещества. Благодаря, госпожо Гростета. Госпожа Дагма Ротберент. Благодаря. В продължение на казаното от госпожа Гростет и на останалите колеги, Господин Ланген, очаквам, че вие ще отговорите на въпросите поставени за процедурата. Процедурата за разрешаване на фармацевтични продукти има правна основа. Това не е въпрос, който се решава от фармацевтичните компании. Тези разпоредби бяха прияти от Европейския парламент – ние не можем да допуснем здравен риск. Тази ускорена процедура създава раздразнение, както и, и опасения сред хората. Какво трябва да очакват хората? Дали има някаква опасност от използването на ваксината? Може ли да се стигне до много по-висок риск от странични ефекти, отколкото при ваксините за сезонен грип. В някои от държавите членки се прави разграничение между вакциниране за сезонен грип и H1N1 H1N1 е проблем, който според а, а, хората ни изисква вакциниране, защото не са известни страничните ефекти. Относно резистентността срещу антибиотици. Не само аз, но и много от колегите поставя този въпрос през последните 5-6 години. В случаите на такава резистентност има доста случаи на смъртни случаи сред пациентите, по данни от болниците има резистентност срещу някои бактерии и тази резистентност е толкова висока, че тези препарати са поставени в черен списък. Ние имаме данни за тези бактерии, но индустрията не се интересува от производството на антибактериални препарати. Не е необходимо да се дават нови стимули. Аз знае, че вие като шведски гражданин, господин Лонгрен, вие подчертахте интереса, който проявява шведското председателство, но вече има неща, които са на лице. Просто трябва да видим какво да се прави в такива случаи защото и към момента съществуват много възможности, но фармацевтичната индустрия трябва да произвежда антибиотици, от които няма да печели кой знае колко много. Шведското председателство си въобразява, че може да се постигне нещо в тази област. Благодаря за тези въпроси, госпожа Пилар Аюзо. Eh, Аз също накратко ще се изкажа. Ще се позова на това, което каза госпожа Род Берен за сигурността на тази вакцина и за това, че няма да има странични ефекти. Много от здравните работници отказват да се вакцинира срещу H1N1 и много казват, че H1N1 в през 1966 година е бил много опасен. Това е бил е, един също свински грип. и а, тогава е представлявал голяма, а, голям проблем за а, здравните работници. Как може да сме сигурни, че а, няма неврологични странични ефекти? Това е а, което притеснява всички. Деца под 14 години да бъдат вакцинирани. Какво смятате за това? Детските а, лекари имат различни мнения по този въпрос. Благодаря ви. Мерси. Vous avez euh, terminé? А, благодаря. Приключихте ли? Госпожа Ривази. Госпожа госпожо председател. Благодаря за вашето присъствие, господин председател. Аз посетих вашия вебсайт и потърсих прочутите добавки. Не ги намерих. Вие а, казвате, че има формалдехид, желя, а, живак, но не казвате нищо за добавките. Обърнах се към Довартис. Те ми казват, използваме Скуален. Скуаленът е масло от е, черен дроб на акула. какво знаем за вторичните ефекти на това масло? И в миналото се използваше е, това масло. Второ, за Бакстер. Получих оплакване, подадено от един журналист за ваксина, направена миналата година. ЕМЕА намесила ли се по отношение на тази вакцина? Това е австрийски журналист, който, завежда, който е завел дело срещу Бакстер. Дело за една вакцина, продавана в Чешката република. Какво знаете за нея? Трети въпрос. Въпросника за използване тогава, когато а, медицинските сестри ще вакцинират децата и други пациенти. Смятате ли, какво мислите за въпросите? А, дали детето е алергично към пиле? Има ли информация по този въпрос и накрая по стратегията? Тогава, когато се появи тази вакцина, това беше 24 април 2009 година. Когато казваме, че се прилага принципа за предпазливост, когато се говори за 30%, но за 30% от населението, което ще се зарази. Това са хипотези. Епидемията е, възникна и в Австралия и Аржентина. В Австралия 20 000 души, 5% са заразени, няколко стотин умрели. Що се отнася до... По сравнение с сезонния грип не е много в Аржентина. 2,5% от населението се е заразило, се е заразило 450 починали, много по-малко от сезонния грип. Като имаме предвид това намаляване на случаите, Можем ли да кажем, при всички случаи вирусът присъства в Европа. Франция е една от най- срите с най-много е, много голям брой заразени. Можем да кажем, това е невинен е, грип, няма повод е, да се притесняваме. Вакс... Максираната вакцина не е оправдана, но за уязвимото население, като хора с сърдечни заболявания, с, с и други, можем да ги вакцинираме. Последен въпрос. В момента ваксината за сезонния грип е без помощни вещества. За H1N1 е с помощни допълнителни вещества искам да чуя вашето становище за вакцина с или без такива допълнителни вещества. Бих, е, аз мисля, че трябва да бъдем малко по-обективни и без паника. Господин Лундгрен, бихте ли отговорили на първия кръг от въпроси? Благодаря за въпросите. Най-напред ще започна с една... Нека да поставим нещата в контекст. Епидемията започна през април. Не е изминало, кой знае много време. Штамът беше идентифициран от СЗО. Те обявиха пандемия през май, ако не се лъжи, и през юни вече имахме штам. След това трябваше да се произведе щама, за да се предаде на фармацевтичните лаборатории. Очевидно е, че нямаме клинични данни, защото щамът е новооткрит и това е причината, поради която нямаме клинични данни за ваксините, с които разполагаме. Всъщност в Европа имахме късмет, защото възприехме идеята за прототипна вакцина. Имаме една вакцина, която се произвежда възоснова на солиден производствен процес. Вакцина изпитана с подобен щам от птичия грип и използваме подобни данни, за да екстраполираме знанията получени от тези клинични изпитания върху новия щам и новата вакцина. Това е нещо, което правим всяка година с сезонния грип. И на това не бива да се гледа като на съвършено нова вакцина. По-скоро става дума за сезонна вакцина, но имаме нов щам, трябва да разберете, че времето не е достатъчно, за да съберем достатъчно клинични данни. Можем да направим изчисление за опасността от забавяне на решението за пускане на ваксината на пазара. В сравнение с пускането на пазара. Когато се правят тези изчисления, става ясно, че е разумно ваксината да се пусне на пазара. Опасността от странични ефекти на тази вакцина е минимален в сравнение с а, а, ефекта от евентуална пандемия. Това е тълкуване на ползата от ваксирането, проведено от всички здравни органи по света, от Световната здравна организация, Европейската комисия, Европейския център за контрол и превенция на заболяванията и други здравни органи по света. И това е предварителната информация, т.е. баланса между евентуалните ползи и евентуалните странични рискове. Мисля, че а, това е въпрос, който се служава да бъде повдигнат. След това Дагмар от Берен попита за процедурата за разрешително запускане на пазара – Съгласен съм с вас, че ще предвидим стрикна процедура за издаване на разрешително и за а, лицензиране. Ние отхвърляме 20% от заявленията в ЕМЕА за разрешителни за пазара, така че процедурата е много стабилна. Имаше въпроси за дозировката една доза или две дози. Към момента се препоръчва и това се основава на а, изпитанията с прототипната вакцина, екстраполацията. Така че основата са клиничните изписания на прототипната вакцина. А, можем да кажем, че са необходими две дози сега искам да предупредя, че клиничните изпитания продължават и ги очакваме всеки ден. В момента, в който получим повече данни, комисията ще преразгледа въпроса за това дали да се дава една или две дози. Що се отнася до а, помощните вещества, има а, значителни ползи, свързани с тях. Намалява се нивото на антигените. Намалява се с 4 пъти в сравнение с вакцина без помощни вещества. И това е важно в условията на пандемия. Тогава, когато е необходимо да се започне бързо вакциниране, защото ако трябва 4 пъти повече дози, няма да може да се стигне до толкова много хора. Помощните вещества водят и до по-добра имунна реакция. Така че има положителни аспекти на помощните вещества, на добавките. Те се използват не само в ваксини за грип, но и за други ваксини. Тези помощни вещества не са, те не са опасни химикали. Скуалина е, се съдържа в клетъчната мембрана на клетките. И тя е, с други думи, това е естествена съставка. И в вакцината DSK се използва витамин Е. И, и двете вещества са естествени, проведени са пространни проучвания върху безопасността и на двете. Няма данни те да произведат вреден ефект. Имаше и въпрос за безопасността и сигурността. Искам да посоча, че Ваксината, която се произвеждаше през 1976 година, е била съвършено различна. Не е доказана връзка между тези неврологични странични ефекти и ваксината по това време. Независимо от това, щамът е на H1N1 и ние имаме щамове H1N1 в сезонните грипове от много отдавна. Никога не се е повторило това, което се случи през 76-та година. Комисията разгледа внимателно този въпрос, когато анализира съотношението предимства-недостатъци. Както и да е, необходима ни е добра система за последващи действия за наблюдение с оглед на евентуални странични ефекти. необичайните странични ефекти са с толкова ниска частота, че трябва да вакцината да се приложи върху голям брой хора, преди да се установи наличието на такива ефекти. Ние не очакваме а, такива странични ефекти, но сме предвидили наблюдение възоснова на независими а, изследвания и изследвания от страна на фармацевтичните фирми. А, ние сътрудничим активно с а, други части на света, Съединените щати и други. А, Австралия, Там е, има пандемия, тъй като в момента в страната има, е, е зима. По въпрос говорих за дозите, за помощните вещества, за Съединените щати през 76-та година. А, възникна друг въпрос, беше свързан с алергичните реакции. Да, в информацията за продукта се казва, че хора, които са алергични към яйца и яйчен протеин, са с противопоказание за ваксината, така че лекарите трябва да обърнат внимание на това и да попитат в самото начало дали пациентът е алергичен към яйца. Така това е включено в спецификацията на продукта. Зададе се въпроси за Бакстър. Там имаше толкова много проблеми, че ние ги разгледахме внимателно. И те са взети в предвид тази седмица. Проведахме допълнителна проверка при Бакстър, за да сме сигурни, че производството отговаря напълно на стандартите. Това е и една от причините, поради която можем да очакваме положително становище за ваксината Баксер. Най-сетне Дагмар попита за резистентността към антибиотиците. Ако разбира се, индустрията инвестира 100 долара в изследване за нов антибиотик, те ще получат 100 долара. То защо те инвестират другаде? Когато те разработват нов антибиотик, ние не искаме те да го използват – а, а, а да го запазят за лекуване на резистентни бактерии. И от тази гледна точка от научна гледна точка е разработването на нов антибиотик отнема време и много средства. Необходимо е да се осигури някакъв стимул за фармацевтичната промишленост. Това беше обсъдено по време на заседанието с шведското председателство. То беше обсъдено и по време на неформалната среща с министрите на здравеопазването и съм убеден, че министрите ще излязат с предложение. Аз имам свои идеи за това как да се постъпи, но тъй като а, задачата на ЕМЕА не е да разработва политика, аз не се бъркам там, където не ми е работа. Благодаря, господин директ. Господин Питър Лиза. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин директор Лонган. Имам няколко допълнителни въпроса. Казахте за контраиндикациите относно алергията към протеини в има ли други контраиндикации? Има ли други а, лица, които не могат да бъдат вакцинирани или има ли ограничение на разрешението? а, бременните жени в първите месец, три месеца от бременността? Има ли там някакви ограничения или някакви разрешения? Моля ви да отговорите съвсем ясно, защото ние сме объркани тук в комисията след последното заседание с госпожа Яков, която каза, че има проблеми с деца, рискови пациенти, бременни а, съвсем ясно дали препоръката на ЕМЕ и дали разреши, разрешението за използването на тези за тези вакцини има някакво ограничение или има групи, за които това разрешение не въжи, като рискови пациенти, бременни и деца. Искам да знам това. Още веднъж го обясните и друго третиране с антивирусни медикаменти и тамифлу. Информиран съм, че има разрешително за това да се отворят капсулите и след това да се а, лекува децата. Аз съм работил в детска клиника. Има проблем това отношение. А, родителите наистина да правят това, да отварят капсулите и след това децата да се вакцинират трябва да използваме нормалната, обикновената форма, под която децата приемат медикаменти, а именно да се слага в сока родители, които не разбират от медицина, които не разбират езика, защото са емигранти. И имам много големи съмнения дали това е една разумна терапия. И не трябва да причиняваме това на децата. Затова има нужда от а, една оптимална форма за поднасяне на този медикамент на децата. Euh, Благодаря, господин Лизе. Госпожа Макаван. Благодаря съвсем бърз въпрос за помощните вещества. Въпросът не е свързан точно с грипа, но има съобщение в печата в Великобритания. Тази седмица едно момиче почина след като му е поставена вакцина срещу рак на шийката на матката. Тя е имала някакви други здравни проблеми, но не знам дали има връзка с това. Някои журналисти за това пишат, е, че помощното вещество, което се е използвано в тази вакцина, се използва сега и в противогрипната вакцина. Искам да кажете дали действително това е така. Excusez-moi, pardonnez-moi. Мисля, че това беше последния въпрос. Не зная дали съм пропуснала някого. Господин Леон Грен, ако може да отговорите на тези два последни въпроса. Благодаря. Относно вакцината срещу рак на шийката на матката. Искам да кажа, че помощното вещество не е същото, каквото се използва сега в противогрипната вакцина. Ние сме информирани за този въпрос. Искам да подчертая, че тези вакцини са разпространени в милиони дози и няма особени проблеми. За това трябва да се види дали има някаква връзка с предишно здравно Състояния, състояние, някакви проблеми в здравето. Относно Тамифлу, не съм съгласен с вас. Трудно е, когато става дума за деца, но комисията проведе обсъждане миналата седмица по този въпрос. И сега а, Тамифлу е разрешено за използване при деца под 6-месечна възраст. Така че се препоръчва тамифлу на по-ранна възраст. Нямаме а, детска формула. Беше одобрено от комитета също и инструкция за дозирането и за формулите, които се използват за деца под една годишна възраст. Ние нямаме педиатрични формули, затова има някои проблеми с изпълнението на изискванията, но ние използваме опита на фармацевтите при подготвянето на съответния препарат не знае в каква степен обаче всички аптеки са в състояние да подготвят добра формула. Това беше за Тамифлу. Относно препоръката за деца и бременни жени, може би тук да дам думата на господин Кавалери, който е експерт по тази тема. Той ще ви запознае с а, а, аргументите, които ни доведоха до решението за децата и бремените. Що се отнася до децата, информацията, която се предоставя, идва от опита, който сме придобили с прототипната вакцина и тази, която се използваше срещу вируса H5N1. Сега препоръките са включени за H1N1. Относно противопоказанията и ограниченията за деца под 6-месечна възраст не може да се правят препоръки. Това е така за момента, защото нямаме особен опит дори с сезонните вакцини и е трудно да се направят изводи без да имаме някакви резултати от клинични изпитания. проучването за H5N1 бяха включени деца от 3 до 9 годишна възраст за две половин дози. Резултата показва, че има много а, добра защита за тази възрастова група 3-9 години, както и от 6 месеца до 17 години. За останалите деца се препоръчва пълна доза. Става дума най-вече за децата от 10 до 13 годишна възраст. Това е което ни е известно за момента за ефекта върху децата. Що се отнася до бременните жени, от е, тестовете, които са направени върху бремени с сезонни противогрипни вакцини, е, не се очаква по-различна реакция сред бременните жени, отколкото в останалите категории. Може да се използва принципа на екстраполирането. В е, САЩ са вакцинирани бремени е, жени срещу сезонен е, грип. И на базата на информацията, която сме събрали за сезонните вакцини, плюс е, добре целенасочени други проучвания за ефекта върху репродукцията, можем да стигнем до извода, че няма да има сериозен ефект върху бременните жени. Разбира се, това трябва да е в пълно съответствие с изискванията за фармакологична бдителност. И CDC и останалите отговарящи органи трябва да сътрудничат с Еврокат, както и с други бази данни, за да можем да съберем достатъчно информация, след като започне вакцинирането на населението. Като допълнение, господин Лонгрен казва, за сега ние сме излезли с положителни становища и за трите прототипни вакцини. Сега трябва да следим какъв е ефекта от тяхното използване – за да могат да бъдат отчетени евентуални странични е, ефекти. Комитета също ще разгледа е, и клиничните изпитания е, върху деца и бремени и на базата на събраните данни можем да направим някои корекции в сегашното решение, като разбира се ще информираме парламента. Благодаря и последно господин Нистико, който също иска да вземе отношение. Той е нашия представител в Агенцията за лекарствата. Благодаря, госпожа председател. Като бивш член на тази комисия, аз се гордея с това, което беше направено тук. Като слушам някои от конкретните въпроси, които поставих госпожа Гростет, Род Берент, Питер Лизе и други, аз ще се спра на някои конкретни въпроса. Аз съм член на, и на научния комитет и искам да благодаря на тази е, чудесна мрежа от експерти в Европа, да благодаря на всички страни за участието на техните експерти, на всички, които работят е, денонощно, като Рика, като Томас Амбълсън от Швеция, като Иан Андерсън и Барбара Ван Иен от Холандия. Членовете на парламента трябва да се гордеят, че имат сред тях толкова квалифицирани хора. Относно страничните ефекти, ние трябва да проявим предпазливост, да действаме отговорно. Необходимо е да има стратегия, да се започне от хората, които са в високорисковите категории, да се съберат и други данни за останалите категории от населението. Имаше паника, имаше доста тревога, която беше създадена и чрез медиите, но искаме да подчертаем, че ваксините са безопасни. Ние сме много сигурни в това. Някой постави въпроса за сквален. Това е а, само прекурсор за холестерол и той изобщо не е токсичен. Това е емулсия, която подобрява свойствата на ваксината. Тиомерсъл и етилживака може да бъде опасен, защото е нервотоксичен, но когато се инжектира в мозъка, този тежък метал а, води до а, токсичност, но дозата, която съществува в една или две дози от ваксината, е само 25 мг, много ниска. Тук имате само две инжекции от 25 микрограма, което е на практика нищо, докато в храната може да се намерят много по-високи количества. След 30-40 години с натрупване, какво може да се очаква да се случи за хора, които могат да заболеят от Алцхаймер, така че е, специално за вакцината наличието на това вещество не е опасно. Искам да благодаря на Томас Лонгрен за отличната му работа. Благодаря, господин Лонгрен. Благодаря от името на всички колеги за това, което ни казахте днес следовета. С това приключваме заседанието.